Good afternoon, colleagues. I don't think I need to use the hammer to begin. Добър ден, колеги! Не мисля, че трябва да използвам чукчето, за да обявя началото на заседанието днес. Проведохме важни гласувания днес сутринта. Сега предстои да ни бъде представен Европейския доклад за наркотиците за 2017 година. Сърдечно приветстваме с добре дошъл директора на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманите Алексис Гостел. Докладът е публикуван на 6 юни, представлява преглед на ситуацията в областта на наркотиците във всички 28 държави членки, както и в Турция и Норвегия. Статистическият бюлетин от 2017 година и 30-те доклада за наркотиците по страни, съпътстват и допълват доклада. Разполагате с екземпляри от доклада на хартия. Първо ще дам думата на директора за центъра, след което думата ще имат нашите членове в лицето, например, на докладчика ни господин Бони, Господин Гоздел ще има около 10 минути за изказване. Добре дошъл, господин Гоздел, имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожи и господа, уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по вътрешни свободи и правосъдие. Госпожи и господа, за мен е удоволствие днес да ви представя в общи линии доклада, който бе публикуван едва преди два дни. Както каза вашият председател, докладът е съпътстван от много важна информация – Докладът се представя всъщност заедно с всички статистически данни, които сме събирали до тук. Те са обобщени в статистическия бюлетин. Тази година има едно нововъведение. Има промяна в формата на докладите за наркотиците по страни. Така имаме възможност да направим преглед на ситуацията по страни, като информацията е представена много по-достъпно в графичен вид. Във всеки всеки един доклад се съдържа и раздел, в който се прави сравнение на съответната страна с останалите европейски държави. Благодаря на държавите членки и на техните звена за контакт, които ни предоставиха необходимата информация. Благодаря и на агенциите и институциите на Европейския съюз, които си сътрудничиха с нас. Може би знаете, че нашия център тази година председателства мрежата на Европейската мрежа на структурите в областта на правосъдието и вътрешните работи. Затова в качеството ми на представител на председателството на тази мрежа, нека изразя своите съболезнования на близките и семействата на загиналите при терористичните нападения в Лондон, нека ви уверя, че ние правим и всичко възможно, за да предоставим възможно най-добра услуга на държавите членки на институциите на Съюза. Кои са основните констатации от тази годишния доклад? Ще се спра върху четири основни области като след това с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Има пет, всъщност, основни промени в ситуацията. Първо, увеличен е броят на смъртните случаи в резултат от свръхдоза. Най-висок е сега броят им от 30 години насам втората промяна. Нараства рискът, свързан с, с новите синтетични опиоиди. Трето, новите психоактивни вещества, нещо към което проявявате вие особен интерес. Във връзка с тези вещества, благодаря за огромното мнозинство, с което гласувахте за законодателния пакет за тези вещества тази сутрин. Така ще имаме възможност да продължим борбата си срещу новите психоактивни вещества и да работим по-ефикасно. Четвъртата промяна, която наблюдаваме през последните две години е повишената достъпност на кокаина. Накрая ще се спра върху неодавнашните тенденции по отношение на употребата на канабис и ще направя сравнение между Европейския съюз и САЩ. Първо, смъртните случаи, причинени от свръхдози. За трета поредна година регистрираме увеличение на броя Увеличение с 6% тази година в сравнение с миналата. Има нещо важно и интересно за вас, а именно че повечето от тези смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици, се дължат на употребата на хероин и други опиоиди в комбинация с алкохол и бензодиазепини. Направихме и още една констатация, видна на зелената графика тук. Въпреки, че <clears throat> хероинът и опиоидите се употребяват от все по-застаряваща част от населението <clears throat> за всяка или почти всяка възрастова група се наблюдава увеличение на консумацията в сравнение с 2014 и 2015 година. Има и още един важен елемент нещо, по което регистрирахме напредък през изминалите години, а именно мерките за превенция, за избягването на смъртни случаи в резултат от свръхдоза. Възможни са два вида мерки за превенция. Първо, може да се избегне подобна смъртност. Второ, може да се намерят и средства за спасяване на човешки живот след приемна свръхдоза. По първия набор от мерки се прилагат а, мерки за опиоидна субституираща терапия. Към момента на такава терапия са подложени около 640 хиляди души. Вторият набор от възможности, най-вече по отношение на синтетичните опиоиди, са програми, по които имаме възможност да реагираме, да възстановим жизнените функции на хора, които са приели свръхдоза. Има и трети набор от мерки, правила за потреблението на наркотици. В тези програми участват около 78 000 души към момента. Те се прилагат не само в Европа, но и другаде, например в Канада. В държави като Канада този инструмент се прилага доста бързо. В някои случаи свръхдозата е причинена от използването на метадон в комбинация с други субстанции. Този проблем се решава в рамките на национални стратегии. Втората област, върху която се спрях в началото, са новите синтетични опиоиди установихме наличието на 25 нови синтетични опиоида между 2009 и 2016. Миналата година регистрирахме 8 от тях. Те са с много високо действие, силно действие, извинете, което означава, че има много голям риск за потребителите или онези, които случайно са изложени на тези вещества. Една от най-проблематичните подобни спонтанци е семейството на фентамините. Това са много силно действащи вещества, които се използват в болко успокояващи и за целите на анестезията. Миналата година 8 нови такива вещества бяха докладвани в системата за ранно предупреждение. Две бяха подложени на оценка. Тази година се извършва разследване по отношение на три такива нови вещества. Тези вещества са много важни, Тяхното наличие бе установено през едните 2-3 години не само под формата на фентамини, но и в комбинация с други вещества, като хероин и кокаин. Тоест много по-висок е рискът от свръхдоза. Понякога хората дори не знаят, че закупуват подобни вещества което още повече увеличава риск. В някои държави като САЩ, известни личности като музиканти или актьори починаха в резултат от свръхдоза след прием на такива вещества, без да осъзнават, че онова, което са приели е съдържало фентамини. Подобни съставки са над 3000 пъти, с над 3000 пъти по-силно действие от морфина. На трето място промените по отношение на новите психоактивни вещества. Продължава да е висока тяхната достъпност. В сравнение с 2014 и 2015, когато установихме 98 такива нови вещества, към момента техният брой е 66. Това бе броят на новите психоактивни вещества, установени миналата година. Различни са факторите, обославящи този спад. Вероятно, отчасти той се дължи на реакцията от страна на Съюза и държавите членки под формата на законодателни мерки. Промените в законодателството оказват ефект и върху Китай, тъй като някои от тези вещества са с происход Китай. Дори и да има спад в броя на установените нови психоактивни вещества, то това отрицателно се компенсира от факта, че навлизащите сега на пазара нови психоактивни вещества са много по-силно действащи и много по-опасни. Веществата, върху които извършваме наблюдение, са над 620, но само през 2016 123 от тези вещества в един момент през годината бяха пуснати на пазара. Тоест, въпросът се свежда не само до това да знаем кои са новите вещества. Трябва да знаем кога те навлизат на пазара и кога го напускат. Това показва колко е важен мониторингът и колко бе важно и решението, което взехте днес сутринта за подпомагането на системата за мониторинг. Излязохме и с публикация за високорисковата употреба сред маргинализирани групи от населението. Ще се спра върху две-три подгрупи, които са изложени на по-голям риск. Първо, инжектирането на катинон. То се прилага от употребяващите опиоиди. Втората подгрупа са бездомните хора – те използват синтетични канабиноиди, тъй като те са много по-ефтини. И на трето място нараства употребата в местата за лишаване от свобода. Четвъртата ни констатация се отнася до кокаина. Какво наблюдаваме през изминалите 2-3 години? Наблюдаваме комбинация от няколко показателя, свидетелстващи за увеличаването на употребата на кокаина. Кокаинът е по-достъпен в сравнение с миналото и е с по-ниска чистота. Тази година и през едните години ще обърнем особено внимание на това да си отговорим на въпроса дали нарастващата достъпност на кокаина води и до по-висока употреба. За сега нямаме отговор на този въпрос. Знаем, че в някои държави, в някои градове в Западна и Южна Европа се наблюдава увеличение на следите в отпадъчните води в 23 от общо 33 града, които участват в тази програма, бе установено такова увеличение. И накрая канабисът. Канабисът продължава да е сред наркотиците, които повечето европейци, навършили пълнолетие, са опитали поне веднъж през живота си. Поне 1% от навършилите пълнолетия го употребяват всеки ден. Миналата година започнахме ново проучване на политиката по отношение на канабиса извън Европейския съюз. Онези от вас, които още не са се регистрирали, на страницата ни, за да ползват това проучване, могат да го направят, тъй като това е единствен по рода си източник на информация за употребата на канабис извън Европа. Какви са констатациите ни за канабиса? Като цяло, употребата на канабис сред учениците в Европейския съюз е с 50% по-ниска от тази в САЩ. Потреблението е стабилно, както тук в Европейския съюз, така и в САЩ. Употребата на алкохол обаче в Европа е два пъти по-висока в сравнение с САЩ, а тютюнопушенето пък е четири пъти по-разпространено. Какво показва тази графика? Показва, че през изминалите години е намаляло потреблението на алкохол и тютюнопушенето, както в Европейския съюз, така и в САЩ. Сега трябва да се запитаме, кои фактори са допринесли за това, доколко ефикасни са били действията ни и как може този модел да бъде приложени по отношение на канабиса, тъй като употребата на канабис продължава да е непроменена. Какви общи заключения можем да направим? Ситуацията по отношение на наркотиците е много динамична. Пазарът на наркотици се променя много често и много бързо. Много е динамичен. През изминалите 20 години в Европейския съюз бяха предприяти много решителни действия, най-вече по отношение на общественото здраве. Рекордно нисък е, например, броят на заразяванията с ХИВ. Увеличил се е обаче броят на смъртните случаи, причинени от употреба на наркотици. Заражда се и нов пазар на нови психоактивни вещества. Регистрираме и нови случаи на високо рискова употреба. Освен това, сред общото население сега между 4 и 6% от младите хора използват нови психоактивни вещества. Голяма опасност представляват и фентанините и новите синтетични опиоиди. Всичко това показва необходимостта от по-засилени координация и сътрудничество по отношение на наркотиците. Решението, което взехте днес сутринта, ще внесе значителен принос в този процес. Комисията излезе с нов план за действие, който надяваме се ще бъде прият до края на Малтийското председателство. Той също ще е един много важен елемент освен това, нашия център поема силен ангажимент за предоставянето на още по-активна подкрепа на държавите членки и на институциите на Европейския съюз, за да допринесем за една по-сигурна и по-здрава Европа. как можем ние да допринесем за една по-здрава и по-сигурна Европа, чрез по-силна политика по отношение на наркотиците. Това е нашият принос. Много ви благодаря. Много се радвам, че имахте и повече време да представите доклада, отколкото миналия път. Вие така ни дадохте една много изчерпателна презентация, за която ви благодарим. Виждам, че има така желание за изказване. Ще дам думата на всички, които желаят. Господин Бони, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин е, директорът за изчерпателния доклад и за очертаването на тенденциите. Е, според мен е изключително важно да да имаме разбиране за явленията, свързани с използването на наркотици в Европа. Аз искам да коментирам нашите безпокойства, примерно заради смъртните случаи от свръхдоза. Необходимо е да има по-добри варианти за реакция, особено в страните членки. Да има информация за това колко опасно е употребата на всякакви наркотици. Добре е, че имаме възможност да реагираме на нови явления Трябва да обмислим как да се реагира на ниво страни членки на социални проблеми. Примерно това, което се случва в затворите или бездомните, младото поколение, коментира се тук при използването на канабис. В Штатите се наблюдава положителна тенденция в такъв смисъл, но в Европа употребата на канабис нараства. Значи трябва да има повече разяснителна работа, информация, сигнали в обществото за това как може да се оказва помощ на хора, които са под влияние, включително и на новите видове дроги. Казвате, че кокаина се появява все, във все по-голяма наличност. Тук е, трябва да се търсят по-силни мерки в полицията, в е, институциите, които отговарят за тези неща, по право прилагащите органи и така нататък. Защото повишаването на ползването на кокаин и на наличността му означава, че се разширява пазара, значи, че действат съответните организации, които доставят, вероятно им е по-лесно да доставят кокаин. Така че ние трябва да обърнем особено внимание на този проблем, да го приемаме като сигнал да търсиме реакция и реакция също на полицейските власти и законоприлагащите власти. Новите психоактивни вещества, както и вие казахте, те все още се набират в големи количества на пазара – може би намалява малко въздействието им. Смята се, че най-така широко разпространени са били ти 2000, през 2014, но казвате, че са се появили нови 16 през миналата година. Това показва, че е изключително важно да прилагаме модела, предложен от парламента в сътрудничество с съвета и комисията, след като 2-3 години нямаше никакво предвижване по въпроса, ние постигнахме споразумение. Опитвам се да очертая кои са факторите за постигане на ефективност в предходния модел – Успяхме да постигнем а, някои цели. А, в срока на 84 а, месеца сега вече цифрата е сведена до 46 месеца. Тоест, страните членки започват чват и по-бързо да прилагат решенията за забрана на определени вещества. А, сега, положението може би не е такова, каквото желаем да бъде, но в всички случаи е по-добро. Съществуват известни изисквания към вашата агенция по законодателство. Вие трябва да излизате с доклади, с оценки на риска, а, и те да са базирани на сериозни факти. И едно от положителните страни е, че по този начин получаваме сигнали и информация за действие. Забраната за някои психоактивни вещества би следвало а, да бъде за всички страни членки и е, да се разпространява информация и по дигитални канали. Uh, and the last point uh, is uh, related to, to the future. И накрая, ако обърнем поглед към бъдещето, и вашата стратегия до 2025 когато започваме да работим по бюджета след 2020 година, е много важно да имаме именно достатъчно данни за финансиране на вашата дейност, за да може агенцията ви да е, запазва статута си. Тоест, въпросът е как да има повече информираност, как да се борим с ам, наличието на пазара на тези вещества, да се осъществява сътрудничество с Европол, да се а, търси рамка за предотвратяване на употребата на нови психоактивни вещества и коментираме също и бъдещия капацитет на агенцията. Е, Благодаря. Няма да повтарям това, което каза господин Бони. Напълно споделям неговото становище. Искам да поздравя господин директорът не само заради отличната работа, която извършвате в ръководството на агенцията, но и за презентацията ви тук. Тя беше много ясна. Очертаха се петте основни предизвикателства – И тук имаме и конкретни данни за отделните страни. Съответните доклади са добре структурирани, е, предоставят много полезна информация. Примерно за Португалия тази информация е много полезна. Подобни доклади, специфично за всяка страна, са изключително полезни. Очертахте и положителни и отрицателни тенденции, но това, което ме е, смая в най-голяма степен е факта, че в затворите нараства употребата на наркотици. Затвора е едно затворена институция. Много е странно как може там да се случва увеличаване на използването на наркотици. Това означава, че страните членки трябва да помислят по този проблем, а пък и вие да се направи известни опти за разследване. Също по въпроса за това, че се увеличава смъртността от свръхдози. Какво е вашето мнение? по този проблем. Защо се случва това? Защото се е, консумират повече е, силни наркотици или защото се смесват различни наркотици? Откъде идва проблема? После, мерките за борба с е, контрабандата на наркотиците не са ли достатъчно ефективни? А, има ли някаква връзка също в този смисъл с увеличаването на смъртността? И е, нещо трето, което не е свързано пряко с доклада, но има отношение поне според мен. Комисар Аврамополос коментира за какви е, суми става дума, свързани с наркотиците. Тоест, този бизнес има много сериозни стимули. И е, древните е, дилъри, които продават на, е, пряко на потребителите, смятам, че няма достатъчно мерки за справянето с тях. В е, Португалия, например, имаме много добри практики и може би можем да ги изнесем и да помогнем в тази борба. Благодаря, господин Коелю. Заповядайте да отговорите на коментарите. Благодаря. Благодаря и на господин Бони и на господин Коелю. Ще ви дам а, о, отговори и много внимателно ще се старая да не направя втора презентация, но във всички случаи съм на ваше разположение. Какво мога да кажа по отношение на кокаина и това, че той се намира все повече на пазара? Имаме сега набор от е, показатели, които ни показват, че има повече кокаин на пазара, но това не означава, че има увеличение на броя на хората, които е, употребяват това вещество. Говорите за работата на Европол с полицията, правоприлагащите органи. Във всички случаи нашата агенция работи в тясно сътрудничество с тях, включително и с Европол. Това беше първата агенция, която посетих, когато заех поста си директор. Сега изготвяме един меморандум за разбирателство и сътрудничество. Работим с работихме с е, Европол, когато те е, представиха обширното проучване за е, заплахата от организирана престъпност преди няколко години. Миналата година също излязохме с втора версия на доклада за Европейския пазар на наркотици. Той се изготвя също с Европол. От е, представената информация, е, която представихме и на съвета, е, се очертава, че вероятно този път ще се формулира един приоритет за дрогите, не два. Мисля, че във всички случаи това е по-добре когато е, страните членки е, започнат с изпълняването на нашите националните планове за действие в сътрудничество с е, специалната комисия, именно тогава ще се работи по този приоритет, в който ще се съдържат всички основни дроги. Новите психоактивни вещества, мисля, че Нещо ново и добро в новото законодателство е, че ще се съкрати срокът, в който страните членки трябва да приложат съответните мерки. Срокът се намалява от 12 месеца на 6. Тоест в момента, в който има решение дадена субстанция да бъде контролирана, срокът между това решение и прилагането му на практика ще бъде много по-кратък, което е голямо подобрение. Това ще даде е, възможност да се изпълняват и е, така съвместните действия, предвидени още преди няколко години. Ние сме готови в краткосрочен план да работиме в партньорство. В бюджета за 2017 година комисията предложи да ни отпусне допълнителен бюджет за подсилване на нашата база данни. В Получили сме финансирането, което ще ни даде възможност да работим по базата данни и да се справиме именно с това, че се появяват много голям брой нови вещества. В краткосрочен план можем да кажем, че сме готови и имаме необходимите ресурси. Ако ме запитате обаче средносрочно, там ще сложа малко повече въпросителни. Така, не ми е отрицателно отношението, но а, в сравнение с други агенции, които имат много по-голям бюджет, а, за нас е изключително а, важно в момента, в който е възможно, да има и визия за нашата работа след Брексит, защото въздействието на Брексит върху многогодишната финансова рамка може да бъде от критично важно значение за съществуването на агенциите, особено за агенциите с по-малък бюджет, защото ще има орязване на средствата, което ще води при нас и до намаляване на оперативния капацитет. Що се отнася до нашата стратегия, ето, предлагам ви да видите нашата формулирана вече разпечатана стратегия. Ние сме в процес на изпълнението и през първата и година. После, господин Коелю и неговия въпрос. Много благодаря за положителните коментари и за неговата неотлъчна подкрепа. Е, да, тези е, доклади за отделните страни показват именно различ... начина за различен подход в е, центъра. Имаме 6-7 колеги в различните отдели, които са изключително активни и е, създават е, тези документи, които са от е, изключително значение. Ние работим много е, целенасочено и вие сте един от ключовете ни клиенти, така че много се радвам, ако намирате информацията за полезна. Да, е, съгласен съм, че е шокиращо до известна степен или може да се приема за шокиращо факта, че нараства употребата на наркотици в затворите – това не е проблем, който може да се решава на ниво на Европейски съюз. Тук обаче този въпрос се свързва и с ред други, включително и радикализирането в затворите. Тоест има няколко теми, които засягат различни аспекти и е необходимо да има инвестиции за работа в затворите не мога да кажа, че има ясни решения. Във всички случаи трябва инвестиции и във време, и в средства. Ние продължаваме да наблюдаваме този процес. И ако говорим за новите психоактивни вещества, факт, че тези нови синтетични дроги са толкова малки и концентрирани, всъщност е, затруднява откриването им. И накрая е, въпроса ви за овърдозите и за това какви са парите, които минават през пазара. За овърдоза, нямаме еднозначен отговор. Има промяна и а, но, примерно, има и много точни подобрения на методологията за отчитане и измерване. За новите е, синтетични опиоиди и активни е, вещества, е, там вече регистрирането е малко по-различно и не е толкова точно. Трябва да държиме под око този процес. А пък факт е, че, хората, които, че има хора, които все повече употребяват смесени опияти, също и повече фонтаниди, комбинирани с ред други вещества, това определено допринася за увеличената смъртност. Ние сме наясно, че а, смъртта, а, причинена от метадон, например, и други подобни вещества, обикновено това се случва при лица, които не са в процес на а, лечение. А, средно необходимостта за а, лечение е, е до 50, в някои е, страни до 70%. А какви, каква е цената на стоеността на дрогата на пазара? 20, 24 милиарда. А, миналата година излязохме със съответни цифри. Много се радвам, че комисар Аврамополос е, коментира, защото това е много важен компонент. Ако преди 20 е, години е, хората умираха на улицата от е, употреба на наркотици. Сега това не се вижда, но все едно това е една много сериозна дейност на организираната престъпност и не бива да се подценява. Опитваме се да организираме данните и да направим една оценка и смятаме, че тя в крайна сметка ще бъде, цифрата ще бъде доста по-висока от тази, с която излязохме миналата година. Но във всички случаи ние ще сме в състояние в един момент да ви предоставим и нова информация. Благодаря. Благодаря на господин Бони и на господин Куелю за участието в този дебат. Благодаря ви, че ни представихте доклада. Благодаря ви за копието на стратегията, което ми вречихте. Колеги, Преминаваме към 16-та точка от дневния ред. Гостите ни вече са тук. Благодаря ви, че се отзвахте на поканата ни. Ще слушаме а, презентация от Мануел Наварет, който оглавява Европейския център за борба срещу тероризма към Европол. Моля ви да заемете мястото си тук на трибуната. Thank you. Good afternoon. Please have, please have a seat. Thank you. So colleagues, Europol has been producing... Колеги, Европол всяка година изготвя доклад, който на английски се нарича ТСАТ и представя обстановката и тенденциите в Европейския съюз, свързани с тероризма. Беше публикуван наскоро доклада за 2017 година. You'll arrive. Um, 2017 report. In the meantime, Mr. Господин Наварет, сега ще ви представя основните заключения от този доклад. Um, I've just been advised the person, I do apologize, it's a Thursday afternoon. It's... Съжалявам, но четвъртък след обед е. За това няма много хора в залата, но вашето изказване ще се предава на живо по интернет. Възможно е също да дойдат и колеги допълнително, защото те са изчаквали времето, което бяхме предварително предвидени за начало на вашето изказване. Колеги, ако не възразявате, да направим 5-минутна пауза и да изчакаме. Okay, I'm soldiering on. Um, so we've waited and... Така ние поизчакахме. Има и някои служители, които междувременно заеха места в залата. Добре. Също един депутат ще дойде след 5 минути. Okay, we, we have some members who are joining us for this item, so... Да, има колеги, които ще се присъединят към нас за разглеждането на тази точка. I'd like to welcome the EPP coordinator to... Искам да приветствам с добре дошъл координатора на ЕНП. Благодаря, Роберта. Комисията по граждански свободи провежда почти всяка седмица заседание, в отличие от други парламентарни комисии, които заседават понякога само веднъж в месеца. Също му казах, че нашите заседания се продават, предават на живо по интернет, така че ще има и по-широка аудитория. Тук имаме също още един координатор, старши член на нашата парламентарна комисия, така че тук наблягаме на качеството, а не на количеството. Не ми се смейте, просто запълвам времето. но ще трябва да започваме. Натали, благодаря ти, че дойде. Всъщност е, всички сте на време, защото тази точка беше предвидена за 3 часа. Добре. Отново искам да приветствам с е, добре дошъл господин Наварет, е, който оглавява Европейският център за борба срещу тероризма в Европол. Ние имаме отлично сътрудничество с Европол. И в сравнение с от преди няколко години, това е вече една много зряла институция, добре утвърдена. Имаме много натоварена програма, но въпреки това радваме се, че вие можахте да се отзовете на поканата ни, господин Наварет. Очакваме да изслушаме вашето изложение. Е, Европол изготвя всяка година доклад за обстановката и тенденциите в Европейския съюз, свързани с тероризма, така наречения в съкръщението английски доклад ТЕСАТ. Ние очакваме окончателния текст на доклада за 2017 Както вече казах, господин Наварет оглавява Европейския център за борба срещу тероризма към Европол. Давам ви думата. You, um, добър ден, господин председателю, добър ден на всички. Благодаря на онези, които ни слушат и гледат по интернет. Днес съм тук, за да представя доклада за 2017 година, ТЕСАТ, От 2016 година Ние също тогава изготвихме доклад. Вече от 10 години се изготвят тези доклади, където излагаме данните. И днес ще се опитам да ви представя някои от констатациите ни за 2017 година. Но вие сигурно очаквате от нас не само факти и цифри. Аз ще ви запозная с основните констатации, с оценката ни за това как се е развила ситуацията, свързана с тероризма, как това се отразява на сигурността на Европа, на нашите граждани, на институциите, по какъв начин работим, за да се справим с това предизвикателство, какви са дейностите, които нашия център и Европол и държавите членки бяха, предприеха за 2016 година и по какъв начин разширяваме сътрудничеството на равнище Европейския съюз. Председателството поиска от нас да подготвим 6 годишен, 6 месечен доклад. Сега, паралелно с този доклад, който ви представям днес, представяме и такъв 6-месечен доклад за всяко председателство. През 2016 година 142 случая на предотвратени терористични атаки са съобщени. 142 са и жертвите в терористични нападения, 379 души са били ранени. Виждате, че данните са по-добри, отколкото за 2015 година. Има спад, що се отнася до броя на жертвите и броя а, на нападенията. И аз ще кажа защо след малко. Като имаме преди, че тези данни са по-добри в сравнение с предходната година, все още оставаме с впечатлението, че заплахата е много силна. Ние имахме една много лоша година, що се отнася до тероризма през 2016. Защо? Защото сега има по-различни цели. Насоката е да се нападат големи струпвания на хора, използват експлозиви, те използват автомобили, камиони и всякакви други подръчни средства. Обикновенно нападателят просто се явява изневиделица и най-често нападателите са вдъхновени от идеологията на ислямска държава. Имаше такъв а, атентат и в метрото близо до европейските институции. Всичко това има мултиплициращ ефект, целта на който е да създаде медийно внимание в световен мащаб. И през 2015 имаше повече жертви през 2015, но въпреки това хората остават с впечатлението, че риска остава много висок. Броя на нападенията от екстремистски сепаратистски групи значително спадна. тези, които действат вдъхновени от терористи, са тези, които водят до най-много щети и жертви. През 2015 имаше пик на тероризма но и полицейските органи, Европол също действаха активно. 718 бяха съобщените случаи. От тях 448 в останалите страни имаше също такива прояви в различни мащаби но въпреки това се предприемат много силни действия срещу тероризма във всяка една от държавите членки. Имаше 13 нападения. Най-вече трябва да спомена нападението от 22 марта на 14 юли в Ница, Франция, където загинаха 85 души, на 19 декември в Берлин, където загинаха 12 души. Има нападения в Турция, в Египет, в Малия, Алжир, Нигер, Афганистан, Бангладеш – и Индонезия. Там също бяха а, или убити, или ранени и европейски граждани. Терористите а, и престъпните групи гледат на гражданите на Европейския съюз а, като привлекателни цели за отвличане много висока е заплахата за отвличания за 2016 година. Особено в зони, където има слаб или никакъв държавен контрол в Либия, Мали, в Филипините. Военизирани терористични групи не избират конкретни националности, те се насочват срещу жертви, които са лесна плячка за тях. Какво е състоянието с тероризма сега? Нещата се променят все по-бързо. Европейския съюз е изправен пред много внимателно подготвени нападения от терористи, както в нападението при, в Белгия, но има и случаи, когато отделно лице решава да предприеме действия. Наблюдавахме това в Ница, в Берлин, в Лондон, Стокхолм, Париж. Много от тези нападатели от години живеят в Европейския съюз или пък са родени и израснали тук и са вдъхновени от идеологията и риториката на ислямска държава. Често обаче не е толкова лесно да се установи връзката им с ислямка, ислямска държава. Обикновено те са вдъхновени от нейната идеология и тероризмът поражда тероризъм. Освен това има силна пропаганда от страна на така наречената ислямска държава за създаването на ислямски е, калифат. Някои от извършителите в са били известни по един или друг начин на полицията, но е било трудно да се види в каква степен те съставляват, съставляват риск за сигурността на европейските граждани, така че не са били считани в повечето случаи за непосредствена заплак. Някои са били познати на, позиция, на полицията, защото са имали полицейски досиета, но не свързани с тероризма. Thank you. There is a decree from numbering има доста хора, които пътуват в конфликтни зони Сирия и Ирак най-вече, за да се присъединят към терористични групи, като чуждестранни бойци. Очакваше се броя на завърналите се в чуждестранни бойци да нарасне, но се съобщава, че няма много такива случаи на завърнали се през 2016 година, както очаквахме. Обикновено са, става дума за жени, за малолетни лица. Кои са терористите? Има най-разнообразни профили на завръщащите се от военни групи, някои, които са членуващи, други не в терористични групи, други, които са вдъхновени от идеологията и риториката на ИДИЛ. Жените също играят все по-засилена роля в действията на ислямска държава и те са насърчавани да извършват нападения. Чуждестранните бойци се радикализират бързо, даже за седмици. Чуждестранните бойци са мотивирани не само от е, религиозни съображения, често е, по-голяма роля играят социални елементи, като натиск от е, връзниците. Има също и други фактори, които ги принуждават да предприемат действия в повечето случаи. Те използват съвършени оръжия, както видяхме в Париж и Брюксел, но сега използват всякакви подръчни материали. Това са превозни средства, хладни оръжия, които се използват за убиване на невинни хора. Каква е ролята на пропагандата на терористите? Пропагандата е важна за терористичната стратегия, тъй като тя е насочена към държавите от Европейския съюз и а, други държави а, и насърчава към прояви на насилие, както и към набиране на финансови средства. Сега има по слабо проявление на тази пропаганда. Това се опитва да компенсират с разпространението на пропаганда по други начини. Видията, които са, а, се качват в интернет от Ислямска държава, постепенно намаляват в сравнение с 2015 година. Те сега призовават по-скоро за ответни мерки, т.е. те преминават от успех към провал. Алкайда също използва социалните медии и уебсайтовете за разпространение на своята пропаганда – но в по-слаба степен в сравнение с Ислямска държава. Какви са мерките, които предприемат, се предприемат от нашия център? Ние имаме пилотен проект. Ние следим за терористични материали в интернет. Искаме доставчиците да ги примахват от своите платформи заедно с държавите членки предприемаме мерки на ниво държави членки, за да се откриват а, е, такива терористични материали, пропагандни материали и да бъдат а, е, изтривани от интернет. Имаме също и форум. След малко ще ви дам повече подробности. Какво можем да очакваме в близко бъдеще? Както може да си представите, трудно е да предвидим какво може да се случи в бъдеще. Още по-трудно е, като се има предвид, че сега ситуацията е по-несигурна, по-непредсказуема, отколкото преди. Очакваме терористите да се насочат към конкретни цели и такива безразборни нападения, както вече се забелязва през 2017. През последните години се целят нападения срещу произволни цели, както и срещу символи на западния начин на живота и повече нападения а, срещу полицията и други представители на а, властта. Как положението в Сирия и Ирак влияе върху положението в Европейския съюз, държавите членки и съседните държави? Считаме, че когато Ислямска държава бъде а, победена в Сирия и Ирак, терористите, чуждестранните бойци обмислят различни сценарии за действие. Те могат да останат в зоната, ще продължат да се борят или ще бъдат убити при военни действия. Втората възможност е да се прехвърлят от ислямска държава към друга активна организация Джабал Ал-Нура или друга терористична група в Сирия и Ирак. Третата възможност е да останат в зоната а, и да оцелеят. Някои могат а, да се прехвалят а, в други държави. Затова е толкова важно да имаме по-тясно сътрудничество с държавите от групата МЕНА, Близък изток и Северна Африка. и всичко това означава заплаха за Европейския съюз. Организацията остава опасна дори без халифат. Ал-Кайда се доказа, че може да действа и в различни точки на Европейския съюз. Картината, която се очертава, за 2017 година е доста сходна с тази на 2016 година. Имаше 8 нападения през първите 6 месеца на 2017 година. Искам да се възползвам от възможността. By the intelligence, police, security, Какви усилия полагат полицейските органи, органите за сигурност и съдебната власт? Те си взаимодействат помежду си, предприемат силни действия на ниво многостранно сътрудничество. Така могат да бъдат спасени много човешки животи. Повтарям, много човешки животи. Трябва да действаме във висшия интерес на държавите членки. Това е една от задачите на Европол. Друга област са аналитичните ни способности, опита с който разполагаме. Предоставяме ги на държавите членки. 28 държави членки участват в нашата информационна система. До края на 2017 година 725 хиляди единици информация бяха подадени в тази система. Почти 8000 чуждестранни бойци бяха идентифицирани с помощта на тази система. Освен това, държавите членки сега по-интензивно използват информационната система на Европол – до 11 май 2017 година държавите членки са направили подали хиляди сигнали за, за заявки за информация към тази система. Оперативното сътрудничество също е от изключително голямо значение за предотвратяването на загуба на човешки живот. Подписали сме съответните споразумения. Сега получаваме информация, която споделяме с държавите членки. Става дума за стотици хиляди чуждестранни бойци. Europol supported, I have my figures here, Here we are. Europol supporter 127 Европол подпомага 127 разследвания. Подпомогнал е 127 разследвания през 2016. Голямо увеличение в сравнение с 2015. Има служби за връзка в ред държави, членки и други наши сътрудничещи партньори, като САЩ, които участват в нашата система. Звеното за сигнализиране на незаконно съдържание в интернет е подало 30 000 сигнала до доставчиците, в резултат от което в 85% от случаите съдържанието е било отстранено. Става дума за 150 онлайн платформи, които наблюдаваме. Работим и с над 10 езика. В взаимодействие с комисията започнахме инициатива в рамките на интернет форума на Европейския съюз за да ограничим достъпа до терористично съдържание онлайн и да дадем възможност за публикуването онлайн на альтернативни наративи. През юли 2016 учредихме консултативна група по въпроса за терористичната пропаганда онлайн. В нея участват наши експерти и други практикуващи експерти, признати специалисти в областта на тероризма. Целта на тази група е да се бори срещу терористичната пропаганда онлайн. Упоменах колко е важно сътрудничеството с трети страни. Основният ни приоритет сега са Западните Балкани, страните от Близкия изток и Северна Африка, както и запазване на нивото на сътрудничество, установено през изминалите месеци с САЩ. Накрая Искам да благодаря на Европейския парламент, благодаря на евродепутатите. Благодаря ви за вашата решимост, за разбирането ви за насоките, които ни предоставяте. Важно е полицията, службите за сигурност и разузнавателните служби да правят всичко, което е по силите им. Но и вие правите всичко, което е по силите ви, за което ви благодаря. Трябва да отдадем дължимото и на жертвите. Намаля броят на загиналите в резултат от терористични актове през 2016, но това не е достатъчно. Всяка една жертва е една жертва в повече. Нека дам израз на своята съпричастност прямо близките на загиналите. Готов съм да работя, за да се справим с предизвикателствата. Трудно е човек да види светлина – в дъното на тунела, ако е насред тунела. Зная за какво говоря. Борих се срещу ета в продължение почти на 20 години. Знам колко е трудна тази борба, колко е трудно човек да види светлината в дъното на тунела. Но има светлина и след тунела, има живот и след тунела. И това е демокрацията. Благодаря ви, благодаря ви за подкрепата. С удоволствие ще отговоря на въпросите Много ви благодаря. господин Наварете. Докато се изказвахте, още доста колеги влязоха в залата, което е окоръжаващо. Говорихме за много силно укрепените връзки между нашата парламентарна комисия и Европол през изминалите години. Напълно сме съгласни с вас за това, че са изключително важни операциите на Европол. На някои от тях не се придава много голяма публичност. Нека аз задам първия въпрос по въпроса за доклада за тенденциите. Добрите журналисти създават тенденциите, те ни докладват за това, което се случва с ислямска държава. Докладват ни, че ислямистските джихадисти са отчаяни, че извършват ужасяващи зверства с подръчни средства, като МПС или хладно оръжие – Добре информирани сме за тези тенденции. Уверен съм, че анализаторите в Европол разполагат и с допълнителна информация, която не е публично достояние. Какво е значението на тази информация? Анализаторите от разъзнавателните служби, например, направиха анализ на нападенията в Лондон – не е публично достояние този анализ. Когато правите своите анализи, които не са публично достояние, до, в каква дълбочина ги извършвате? Тъй като става дума не само за броя смъртни случаи, става дума за въздействието на тероризма върху демокрацията, върху безопасността на хората, върху живота на местните общности. Информирате ли медиите, местните общности за това, какви тенденции може да има в бъдеще? Това бе първият ми въпрос. Вторият ми е за интернет. Политиците все повече реагират импулсивно, призовават за предприемане на мерки по отношение на Фейсбук, например, за снемане на съдържание. Знаете за какво призовават политиците по време на предизборни кампании, например. Ще продължат да го правят и в бъдеще. Какво е вашето виждане по въпроса? Натали Гризбек. Don't sound so surprised. Защо си толкова изненадана? Е, Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията, която е наситена с толкова много факти. Ние не можахме да изчетем документа преди той да бъде представен. Съжалявам, че не беше оповестен, но искам да поздравя тази е, ежегодна работа, която ни представя също така един дългосрочен поглед – защото виждаме, че и терористичните атаки е, се увеличават. С този доклад е, ние е, получаваме една основа за размисъл за и за законодателна дейност. Това е тема, която вълнува гражданите, включително и анализа и на заплахата, и на начина на действие и на естеството на терористичните атаки. За нас е, това е изключително важно. В е, вашата презентация говорихте нееднократно за типовия профил на терористите, които започват да се занимават с тази дейност. Имате ли информация и анализ, който е, позволява да се подобри превентивната дейност и е, разпознаването така на личности, които потенциално ще станат терористи. Как можем да е, успеем е, в предварителен план да е, идентифицираме потен... профила на потенциалните терористи? Аз съм е, от Франция и примерно е, този, който е извършил атентата пред Нотърдам, е, е, се е представил за студент в моя университет, друг за журналист и така нататък. Има ли някакъв възможност, благодарение на анализи така в дългосрочен план, да идентифицираме тези лица? Освен това, имам и друг въпрос. Ако всички страни членки, които са засегнати, а, си обединят а, възможностите и, вся, и цялата информация, която имат, а, ще има ли възможност да се действа по-ефективно? Също така, кибертероризма, много говориме за него в последно време, Тоест, използването на интернет за незаконна дейност или тероризъм, вашите данни, анализи, занимават ли се и с този проблем? Кибертероризма, считате ли в момента, че, е, че се разширява? Или смятате, че мрежата се използва повече за пропаганда, отколкото за организиране на терористични актове? Какво дават като информация вашите анализи? Yes, Благодаря, Наталия Гомеш. Thank you so much for the, the for the... Благодаря ви за това, че ни докладвахте за изключително важната работа, която върши Европол в тази област. Знаем колко сме зависими от взаимодействието между разузнавателните служби и правоохранителните органи. Не съм изненадана, че по време на Рамадана се увеличава броят на терористичните актове. Винаги е било така, може би не в Европа, но в трети страни. Това показва личният ми опит. и увеличеният брой терористични нападения съвпадна и с оттеглянето от територии в Ирак и Сирия. Нападението в Манчестър имаше някаква връзка с Либия. Не с либийските граждани, но с либийски граждани, избягали от режима на Кадафи. Либия се превърна в сигурен пристан за много ислямистки групировки. Какво смятате вие? Превръща ли се Либия в източник на организационна, на логистична подкрепа. Нямам предвид либийската държава, която де-факто не съществува. Имам предвид територията на страната, която е много обширна и може да се използва от терористичните групировки. Второ, води се открита борба между шиити и сунити, Катар е обект на ожесточени атаки от страна на сунитите, тъй като се съюзи с Иран. Имаше терористично нападение в Иран. Има ли според вас връзка с това, че сунитите финансират, насърчават терористични актове от страна на ИДИЛ и други салафистки групи. Нека си го кажем открито. Какво смятате вие, онова, което се случва сега, ще доведе ли до други терористични актове? По въпроса за случилото се в Манчестър и Лондон, немалко от извършителите са били идентифицирани от граждани. За тях е било докладвано като за подозрителни лица пред властите. Но не са били предприяти последващи действия, тъй като правоохранителните органи не разполагат с достатъчно служители. През изминалите няколко години консервативното правителство рязко намали броя на служителите в правоохранителните органи. Подобни последици има не само в Англия, а и в ред други държави членки. Това бе една от последиците, особено строгата бюджетна дисциплина. Рязко бе намален броят на служителите не в разузнавателните служби, а в правоохранителните органи. Има и още нещо изключително важно, а именно предотвратяването на радикализация. Осъзнават ли според вас правителствата ни, че това е от особено голямо значение, че от особено голямо значение борбата срещу социалното изключване? Не е случайно, че повечето от извършителите на терористични актове са иммигранти от второ поколение, хора, които не са се интегрирали в нашите общества. Катерина Киничи. Благодаря. Благодаря, господин председател. Нека и аз благодаря на господин Наварете за доклада му за дейността на Европол, както и за различните тенденции във връзка с тероризма в Европа. Ще се спра върху нещо, върху което накратко се спря и Клод. Последните няколко терористични нападения са свидетелство само за една тенденция, а именно, че подобни нападения не могат да бъдат предвидени. Като се има предвид това, превенцията, предотвратяването на подобни нападения се оказва сложна. Извършителите на неодавнашните терористични актове са криминално проявени лица. В миналото са извършвали други различни от терористични актове престъпления. Необходимо е в такъв случай да се събира данни, да се обменя информация, включително и за извършвани в миналото от лицата престъпления. Когато обменяме информация за такива лица, не би ли трябвало да има информация за това, дали не са извършвали вече престъпления? Ако лицата са били в затвора, е вероятно да са се радикализирали там – Някои може да са били осъдени за дребни престъпления, да са прекарали известно време в затвора и да са се радикализирали там. Нещо, за което в момента не обменяме информация. Не би ли трябвало да се обменя информация и за по-малозначими, извършени в миналото престъпления? Така ще знаем дали хората вероятно са се радикализирали в затвора или не. Говорихте и за кибертероризма, но аз искам да възприема една по-различна гледна точка, да се спра върху финансирането на тероризма. Кои са основните източници на финансиране? В каква степен терористите използват най-новите технологии, за да правят парични преводи, да прехвърлят парични средства? Как точно се осъществява финансирането? Тероризмът става все по-непредвидим, все по-непредсказуем. Европол върши отлична работа по отношение на събирането и обмена на информация, но трябва да събираме и обменяме подходящата информация. Благодаря на Катарина Моника Холмайер. Благодаря, господин председател. Господин Наврете, благодаря ви, че отново участвате в наше заседание. Наистина съжалявам, че не можах да присъствам от самото начало, да изслушам със сигурност важното ви изложение. При всички положения ще изслушам след това записа. Имам два-три въпроса, на които не е толкова лесно да се намери отговор. За това ги задавам на вас лица, от които проистича опасност, лица, представляващи риск. Няма точно определение на тази категория лица. Всеки използва понятието така, както намери за добре. Извършителите на неодавнашните нападения не попадат непременно в категорията лица, от които проистича риск или опасност. Те са извършвали вероятно насилие, но не са били категоризирани като опасни били са салафисти, радикализирани и така нататък. Възможно ли е според вас да се установи по-добро сътрудничество, да разработим по-добра концепция за справянето с подобни лица, от които проистича риск, тъй като те никак не са малко на брой. Второ, по време на пребиваването ми във Франция ми се стори много интересно това, че се правят опити за установяване на контакт с семействата, за предоставянето на помощ на семействата, ако има готовности от тяхна страна, ако те проявят готовност да си взаимодействат с полицията и органите за сигурност. Мисля, че трябва да работим повече и в тази област, тъй като трябва да отделим салафистката сцена, онези, които просто се носят по течението на подобни движения, от онези, които наистина биха били готови да извършват подобни деяния. Трето, наистина ме очудва колко бързо е може да се променят нагласите на младите хора, колко бързо може да им се въздейства Последните терористични нападения, например това в Манчестър, показват, че за това не са необходими дори няколко години. Един от извършителите в Манчестър е бил много разстроен от това, че е бил убит приятелят му. При това извършителят на убийството вече е бил в затвора. Водело се съдебно производство. Какво показва нашият опит в Германия? Когато се запитат деца мюсюлмани за това, кой е най-авторитетният човек според тях в живота им или кой би се ползвал с по-голям авторитет спрямо тях, едно съдилище или един имам, то 86% от запитаните отговарят имамът. Как можем да въздействаме в случая върху семействата, да им покажем ясно, че живеем в условия на демокрация, на демократичен ред. Явно семействата все още не са осъзнали това. Последният ми въпрос е за стратегическия анализ. Последните нападения показаха, че е била налична информация, но анализът на тази информация – обменът на информация за движението на лицата. Едно от тях, например, е преминало от Италия към Либия и след това се е върнало обратно. Трябва да протичат така, че да има по-добри резултати. Трябва да потичат по-ефикасно. Ако един човек с салафистки убеждения младеж, склонен към по-радикални прояви, е бил в Либия, дори само да, за да посети свои роднини там, какъвто е бил случай, то трябва да сме по-бдителни, тъй като знаем какви групировки са установени в Либия и как те могат да използват младите хора. Както виждате, Колегите, които задават въпроси, са много наясно с тематиката. И всичкия този кръг от въпроси, радикализация, тенденциите, това са изключително актуални за времето си въпроси. И трябва да им отдадем дължимето. Ако можем така да чуем какво, как, какъв е погледа на Европол, какво виждате вие, което ние не виждаме, може би е прекалено амбициозно това питане, но имате няколко минути да отговорите на колегите. Благодаря. Благодаря за въпросите, които са много актуални. Реал, аз също си задавам същите въпроси, които задавате и вие. Ние анализираме фактите, излизаме с хипотези, предсказания, прогнози, за да подкрепяме страните членки там, където е възможно. А, сега опитвате се да ме извадите вън от границите на доклада, който представям, но ще се опитам. Как, какво правим в момента? Можем ли да направим нещо повече? Можем ли да направим нещо по-добро? И е, кое е нашето основно е, предизвикателство? Е, вие сте наясно колко а, несигурна, гъвкава и променяща се е обстановката, свързана с терористите. Ние следва да бъдем също толкова гъвкави и а, пригаждащи се, така както го правят и терористите. Две основни са проблемите, свързани е, включително и с темата сътрудничество. Обмен на информация и сътрудничество – огромна част от информацията все още като количество и като качество остава на ниво страна членка. И реалната обмяна на информация всъщност се случва на двустранно ниво. Но двустранното сътрудничество, за съжаление, е, няма памет. Докато в Европол имаме възможност да записваме всяка информация, която се обменя и да я използваме в последствие. Тоест, огромна е разликата между сътрудничество на ниво Европол и на двустранен план. във всички случаи е добре, че тези два вида сътрудничество се е, допълват. Също така трябва да можем да отчитаме и два други основни фактора. Едно е, че трябва да се обменя информацията бързо. Е, няма, няма съображения, в които да трябва да се изчакват. Всичко, което съществува като информация, трябва да може да се изпраща много бързо. И второ, трябва тази информация да е точна. Не може да се правят е, грешки за да могат е, страните членки да разполагат с нея незабавно и да я използват. Значи ние трябва да бъдем е, акуратни в подкрепата си. Сега, що се отнася до тенденциите? Основната част на, е, от работата на полицията и разузнаването именно да се очертават тенденции и модели, защото така ще можем да предсказваме и следващите, последващите действия на терористите. Когато терористите стават непредсказуеми, те са и непредотвратими. Колкото повече информация събираме посредством анализи и обмен, модели за обмен, толкова повече шанси имаме да идентифицираме терористите и да очертаем какъв риск представляват те за Европейския съюз или за сигурността като цяло в света. А също и да се предприемат мерки за предотвратяване на радикализирането на терористи. Това е основният проблем, по който работим в момента. Значи да ги правим предотвратими и откриваеми. Определено слагаме акцент върху тази дейност. Сега правиме анализ на явлението самотен борец. Защо те решават да постъпят така, както постъпват, защо използват определен вид оръжие и така нататък. Също е, разработваме общи индикатори за риска, така че е, да се идентифицира рискова ситуация или престъпна ситуация с е, потенциален терористичен акт. Също така работим за установяване на евентуални атаки върху, срещу полиция и военни обекти предостав... ще предоставим тази информация на страните членки съвсем скоро. Що се отнася до кибертероризма? Няма индикации, че терористите използват кибер способи срещу ключови инфраструктурни обекти. Ако можеха, щяха да го направят. Сега сигурен съм, че те и, възнамеряват да го правят, но дали са в състояние да преодолеят защитите на всички на нашите инфраструктурни обекти, това е друг въпрос. Освен да се, да се съобщава на провайдерите за пропаганда, ние работим и за намаляване на разпространението на пропаганда, а и за превенция на радикализирането. Работим също и срещу използването от терористите на така наречената тъм, тъмна мрежа, а, включително и възможността за получаване на финансиране по тази мрежа като е, тук е, се засяга въпроса не само за тероризма, а изобщо за организираната е, престъпност. Не би следвало да има такива бели петна в тяхната дейност. Те сега използват биткоин и альтернативни валути. Терористичната дейност за сега е доста ефтина. Скъпото е финансирането на терористите. Един единичен акт е много по-ефтин. Не е необходимо много пари за това. Но финансирането на терористичните мрежи вече е един сериозен перо, което ние се опитваме да следим искаме да ограничим достъпа на терористите до финанси, включително и новите такива. За нападанията, знаете, че в Обединеното кралство и все още се водят разследвания. Ние ги подкрепяме, когато имаме искания от тях. Трудно е да се направи оценка за профила, но профила на извършителите в Обединеното кралство до голяма степен съвпада с профила на извършителите на нападения в други европейски страни. Не споменах, че е, сме работили по 127 случая, обикновено двустранни, но Еври, Европол 127 пъти миналата година е работила в сътрудничество с страните членки и в повечето от тези пъти е ставало дума за сътрудничество между повече от една страна и, и нас. Защото е, страните нямат връзка. Нали? Манчестър не е свързан с Париж, Берлин не е свързан с е, Лондон и ние можем да им посредничим. Ако терористите бяха свързани, е, щеше, лошата новина ще е, че те работят в мрежа, но когато не са свързани, по-трудно е те да бъдат открити. Ако не си, не си свързан с никого, е много трудно да разберем кой си. Затова сега работим по профила на, единиците. единаците. А, така че колко, колко по, по-малко връзки има даден човек, много по-трудно е полицията да получи информация и да реагира. Защото в край на кръщата сигурността е първо приоритет и второ оценка на риска не може да се е, работи по всеки заподозрян. Не може 24 часа в денонощието да се работи по оценката на всички сигнали. Във всички случаи можем да направим и повече, и по-добро. И по-добре да работим, особено за оценка на риска. И ние определено се опитваме да работим и по-добре. Конфликт сунити и шинити, да, очакваме въздействие върху сигурността на Европейския съюз. И случваха, те се случиха, имало е такива случаи вече. Това определено не е добра новина за никого, нито за сунитите, нито за шиитите, нито за християните, нито за мюсюлманите, нито за европейците. Конфликта сам по себе си може да донесе само още повече конфликт. Ние се опитваме да си извадим пулки от конкретни конфликтни ситуации, за да работим за превенция религиозното вдъхновение вече не е единствения мотив за тероризъм. Използва се, разбира се, и манипулация, но също така и мотива от, от, отмъщение, а пък и душевни, психически отклонения. Много са причините, по които лицата стават терористи. И е, да, съществува религиозната манипулация, но има и много други. И ние определено следва да се борим с радикализацията. Много е, роля в това отношение могат да играят и психолозите, и е, социалните институции и социалните мрежи в борба с радикализацията. За съжаление, полицията не е тази, която може да предостави контратези на радикализацията. Журналистите, вие, вие сте тези, които можете да им кажете това не се прави. Това и също така, ние, нашата задача е да санкционираме подобни дейности в така социалното и обществено пространство в образованието следва да се работи по контратези. За сътрудничеството, да, все още то не е, е изцяло съществено, все още има нужда от повече информация, всеки случай е различен от е, предишния. В Берлин е едно, в Манчестър е друго, в Париж е било едно, в Белгия е различно, но това не означава, че ние нищо не можем да направим. Не, ние може би няма да можем да идентифицираме всеки отделен случай, но можем да очертаем основните белези, които ще са валидни и е, като общо. Най-важният въпрос след атентатите е страните членки да, обс... да разгледат случилото се, да има ясна информация как, колко са жертвите и след това а, да се даде отговор на въпроса кой го е извършил, значи какво и кой. Това е за страните членки. Но на ниво Европейски е, съюз ние трябва да си дадем въпроса как се е случило това и защо. Това е и ролята на Европол. След това ние можем да помогнем на страните членки да разберат какво и е, кой, но е, нашия отговор на въпроса как и защо е начин да се предотвратяват и да се предогаждат бъдещи атаки. Надявам се, че отговорих на въпросите, господин председател. Ние, нека да кажа, че вие имате и е, действителен опера... опит от работа на място. Доста време отделихме на темата. Знам, че ще се работи още много по тази тема и определено е необходимо да обсъдим и точно това, как да разработим альтернативни тези, които да се противопоставят на пропагандата на тероризъм. Но мисля, че дори тази кратка, но високо качествена дискусия ни помага в размисъла в тази посока. Благодаря ви много. Виждам, че много хора вече влязоха в залата. Тук има и наши гости, поканени от колежката Натали Грисберг. Добре дошли в нашата зала. Надявам се, че ви беше интересно да следите нашата дискусия. Нека да ги поздравим с аплодисменти. Even for the lawyers, we clap, you know, so it's fine. Sorry, that's a British sense of humor. It shouldn't, that shouldn't translate into. Няма да... Надали ще може да се преведе на френски моите английски шегички, но във всички случаи благодаря на депутатите, благодаря и на вас и се надявам, че ще ви видим а, скоро. Благодаря. Сега, колеги, преминаваме към последната точка за нашето заседание днес след обед. 16 часа и започваме с точка 17, съобщение на комисията. Благодаря на колегите от комисията, които са тук. Става дума за съобщение на комисията до парламента и съвета за крилата на децата мигранти. Много бяха точките в нашия дневен ред. Е, имайте предвид, че нашата дискусия се излъчва и по интернет. Е, направихме една много пространна дискусия за убежището. Колеги, на 12 април беше публикувано съобщението на Комисията за закрила на децата мигранти. Знаете, че броя на децата, които са непредложени, значително нарасна, затова това съобщение е изключително навременно за провеждане на дискусията и за да се обсъдят законодателните предложения, които са направени за обща система в областта на обежището. Целта е да се създадат по-добри възможности за закрила на децата, чрез създаването на мрежа, европейска мрежа за настойничество. Искам веднага да дам думата на господин Стивен Райан от Генерална дирекция Холм на Европейската комисия, и на госпожа Чаяра Адамо от Генерална дирекция Just на Европейската комисия, за да представят това съобщение. Госпожа Адамо ще започне. Благодаря ви за тази възможност да представя съобщението на Европейската комисия. Ние се нуждаем от подкрепата на Европейския парламент, за да остане въпроса за закрилата на децата в центъра на политическия дневен ред. Комисията прие това съобщение, тъй като около 30% от общия брой на търсещите обежище бяха деца през 2015 година, така че има значително увеличаване на кандидатите за обежище от тази възрастова група. Повече от 3015 деца са пристигнали в Европа всичко това показа колко слаби места има в закрилата на децата мигранти. Провели сме много дискусии по този въпрос и слушахме много деца, които се намират в такава ситуация. По този начин стана ясно, че трябва да се предприемат повече действия в тази област и ние високо оценим подкрепата, която се оказва от Европейския парламент. През ноември миналата година имахме форум за защитата на децата с акцент върху закрилата на децата мигранти. Ние набелязахме слабите места, както и предложихме спешни мерки, за да могат да бъдат предприяти някои спешни мерки. В това съобщение ние целим първо да се подобри капацитета на националните органи, за да могат да изпълнят своите задачи, да могат да направят нужното за оказване на закрила на децата и също да се подобри капацитета на самите деца да са наясно със своите права, за да могат изцяло да се ползват от тях. При всички решения трябва да се отчита преди всичко интереса на детето и това е основният принцип, който трябва да се спазва на всички етапи. В съобщението се обръща внимание на най-спешните краткосрочни мерки, които трябва да се предприемат за закрила на децата мигранти, не само непридружаваните деца, въпреки че те са по-уязвими, но има деца, които са разделени от семействата си, но също уязвими са и от тези, които са с семействата си. Така че трябва да се засилят и укрепят системите за закрила на децата и това трябва да е част от работата ни, както в средносрочна, така и дългосрочна перспектива на национално равнище. Първо трябва да се осигури ефикасно настойничество. Децата мигранти се нуждаят не само от закрила, от, също от стабилност, от а, някаква последователност, така че а, настойниците в това отношение ще играят ключова роля. Това не е свързано само с процедурите за обежище. Въпреки, че е, има предвидени мерки в документите, отнасящи се до убежището, които са насочени към идентификация, към откриване на семействата на тези деца и прочие. Има трансгранични аспекти, свързани с настойничеството и ние искаме държавите членки да се възползват максимална степен от съществуващите канали за сътрудничество, тези, които са, например, по регламента Брюксел. Ние създад... също обявихме създаването на Европейска мрежа за настойничество. Започнахме подготовката. На 16 юни ще се проведе работна среща. Ние имаме заделени средства, за да се гарантира ефикасното настойничество, да се използват също повече възможности за настаняване на децата в семейства. Предвидени са допълнителни целеви средства. Освен това, трябва да видим какви са възможностите за альтернативни процедури на тези, свързани с административното задържане на децата. Нов форум ще се проведе през ноември относно правата на децата, които са задържани. Надявам се, че Европейският парламент и евродепутатите ще участват в форума. Има съвместен съвет между министрите на правосъдието и министрите на вътрешните работи ще има заключение на този съвет на базата на съобщението, за да се гарантира закрила на децата на всички етапи. Това съобщение е много важна стъпка, тъй като в голяма степен се разчита на политическите и други способности, които имат държавите членки за предлагането на подобна закрила. Сега искам да дам думата на колегата Стивен Райен. Благодаря ти, Киара. Благодаря, господин председателю. Искам да допълня казаното от е, колегата ми, да кажа нещо по-подробно за конкретните мерки, които е, изисква комисията чрез това съобщение. Както беше казано, става дума за редица спешни мерки, които трябва да се предприемат е, незабавно за засилване на трансграничното сътрудничество, по-координирано да се действа с всички заинтересовани страни на равнище Европейския съюз, национално равнище, местно равнище. Съдържанието на съобщението няма да го представям детайлно, но ще се спра на основните мерки, които предвиждаме, за да могат да се защитят ефикасно и надежно децата мигранти. Важно е да се идентифицират тези деца, да бъдат регистрирани веднага след пристигането им в е, Европейския е, съюз, да не се допусне те да изчезнат, защото знаем, че този, тези деца са изключително силно подложени на риска от трафик. Много обезпокоителни са данните за изчезнали деца. Затова се предвиждат конкретни мерки, от е, държавите членки в спешен порядък. Държавите членки трябва да съберат е, и да обменят е, съпоставими данни, за да може да се улесни издирването на изчезнали деца, да се установят кои са техните семейства и прочие. Трябва да имаме протоколи и процедури, за да можем да реагираме в случай на изчезване на деца. Комисията също призовава онези, които отговарят за защитата на децата, да присъстват по време на процедурата по идентификация и регистрация на децата. Призоваваме също служителите по закрила на децата да, да работят във всички горещи точки. Регистрацията и снимането на пръстови отпечатъци трябва да стане в тяхно присъстване, трябва да се прави оценка също, дали да се използват други методи, да се прилага многодисциплинарен подход, което изисква и прилагането на някои психологически техники. Това изисква от ЕАЗО, Агенцията за обежище, да усъвремени своите насоки, свързани с регистрацията на децата мигранти. Освен това е необходима обща реформирана европейска система за обежище, така че тя да може да оказва закрила в по-добра степен, отколкото сега на нуждаещите се от обежище. Трябва да има гаранции, да се отчетат интересите преди всичко на детето и това да е част от законодателната рамка на Съюза. Трябва да гарантираме, че малолетните лица ще бъдат надлежно идентифицирани, че техни представители и настойници ще бъдат незабавно назначени за да може да им осигурят съдействие при цялата процедура. Освен това, да им се осигурят подходящи условия за прием и настаняване. Бихме искали да се постигне бълно съгласие по целия пакет. Освен това, призоваваме държавите членки да направят оценка на молбите за обежище от деца приоритетно. Също призоваваме държавите членки, както сме го правили многократно, да приоритизират преместването на деца от Италия и Гърция към други държави членки, унези от тях, които имат право на преместване, като се отчита техният интерес. Важно е да подчертаем че е необходимо да се намери трайно решение в интерес на детето и то максимално на ранен етап. В повечето случаи това означава или интегриране в държавите членки в Европейския съюз или връщането на детето в държавата по происход за идентификация, след като бъде открито семейството. Тези деца които остават в Европейския съюз, трябва да бъдат е, добре интегрирани и да станат е, неразривна част от обществата ни. За целта е необходимо да се приложат редица мерки за интеграция, като обучение, е, здравоопазване и прочие. Трябва да се положат също усилия, за да се гарантира, че достъпа до тези мерки до образование и жилищно настаняване да става приобщаващо, не да се стига до сегрегиране, което поражда а, ксенофобия. Когато трябва да се върне детето в страната на происход, трябва да сме сигурни, че е установено местоположението на семейството му и прочие. Всичко това изисква инвестиции от страна на държавите членки. Европейския съюз също предоставя средства, които да подпомогнат държавите членки. Също финансиране на представители на гражданското общество, на международни организации, които работят в тази сфера. Трябва да работим също и по справяне с първо причините, които водят до това децата да тръгнат по този опасен път към Европа, което означава не само да работим за продоляване на бедността и на конфликтите, които са двигатели за миграцията, но да се справим и с проблеми, свързани с закрилата тъй като знаем, че положението не е лесно в много от държавите, от които тръгват тези деца-мигранти. Трябва да се доразвият системите за закрила на децата в трети държави, да се подобри сътрудничеството с тях. Освен това, трябва да се засили застъпничеството, да се работи повече с ключови държави, партньори, международни организации, организации на гражданското общество и прочие. Председателят се опитва да прекъсне оратора, тъй като скоро трябва да приключваме заседанието. Да, приключвам. Важно е да работим по-тясно с тези държави по происход, да се създаде закрила на тези деца в на държавите по происход. Относно преместването, ние насърчаваме държавите членки да засилят усилията си, най-вече за преместване на деца, които са най-уязвимите и които няма да могат да се защитят сами и които не биха могли да достигнат до безопасни места в други държави. Затова на тях трябва да се обърне приоритетно внимание. Да, благодаря ви. Може би някой ни им предстои пътуване Аз трябва да хващам влака лично. Това съобщение е изключително важно. Аз бях в Гърция с госпожа Ченичи, с Ана Гомеш, с други и всички НПО настояват за настойничество, за закрила на децата. Това са все въпроси, които винаги се поставят на първо място при посещенията ни в Гърция, в Италия, това е съобщение, което е насочено към интеграция, но това е свързано и с разходи за държавите членки, за социалните им системи. От самото начало има доста проблеми. Вие споменахте и системите на трети държави за оказване на грижи за децата. Това също не е ефтино, това искам да го кажа от самото начало, тъй като трябва да държим сметка за това колко струват системите за закрила на детето в държавите членки. За да се реализира предвиденото в това съобщение, ще са необходими огромни усилия от наша страна и от самото начало исках да подчертая този факт, че това е важно съобщение, то е сложно и ще изисква настойчиви усилия и отчитане на разходите, тъй като това е огромна задача, свързана с интеграцията. Вие много добре представихте нещата. Давам думата на Катрин Ченичи. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителите на комисията. Благодаря им не само за това, че ни изложиха съдържанието на съобщението, но и за това, че изтъкнаха работата на смесената група за малолетните и непълнолетни лица, която ръководя заедно с колегата Кораца Билд. Благодаря ви, че вземате предвид работата на тази група. Съобщението, което ни представихте днес на тема малолетни и непълнолетни мигранти – съдържа подходящите предложения за подобряването на положението на тези мигранти, които пътуват при изключително драматични обстоятелства. Имам редица мерки, на които трябва да се съсредоточим и които се изтъкват в съобщението, които изтъкнахте и самите вие. Първо, създаването на мрежа за настойничество членуващите в тази мрежа настойници трябва да получат адекватно обучение. Същото въжи и за всички останали отговарящи за закрилата на децата в горещите точки. Остановяването на самоличността е първата стъпка в този процес – преди децата да могат да се насочат към други държави. Тук в комисията Либе, както и на заседанията на смесената работна група, винаги категорично съм заявявала, че малолетните и непълнолетни не могат да бъдат задържани, именно защото са малолетни или непълнолетни. Комисията и всички останали институции трябва ясно да осъзнаят това. Трябва всички заедно да намерим альтернативни решения. Една подобна альтернатива на задържането бе упомената и от вас, именно приемната грижа. Става дума за деца, които пребивават в чужда държава, които са преминали през наистина драматични обстоятелства. Затова мисля, че е добре да могат да бъдат настанени в приемни семейства. Приемната грижа и настойничеството са две от възможностите за гарантиране закрилата на децата, за гарантиране на тяхното възстановяване и за интегрирането им в страната, в която ще израснат от пристигането на децата на наша територия, успешната им интеграция, до, до успешната им интеграция трябва да бъдат предприяти редица стъпки. Всички участващи в отделните етапи от този процес трябва да бъдат надлежно обучени. Освен това, както каза и нашият председател, трябва да разполагаме с необходимите економически ресурси – трябва не само да се опитаме да помогнем на тези деца, трябва да видим какво реално можем да направим за тях. Що се отнася до закрилата на малолетните и непълнолетни мигранти, всички държави членки, според мен, трябва да предоставят средства. Италия, например, вече го направи. Добрите предложения на комисията, според мен, трябва да прераснат в действия. Това ще е възможно единствено, ако разполагаме с достатъчно финансови средства. Всички ние трябва да поемем финансов ангажимент трябва да се включат в финансирането всички държави членки. В крайна сметка става дума за деца. За съжаление, тези деца са беззащитни. Не мисля, че можем да си позволим да не проявяваме солидарност, когато става дума за деца. Не бива да допускаме някои държави членки да бягат от отговорност. Няма значение откъде идват тези деца. Трябва ясно да осъзнаем, че става дума за деца и че трябва да им помогнем. Благодаря на комисията за отличната и работа до сега. Мисля обаче, че едва сега ни предстои най-значимото предизвикателство, а именно всички да поемат своята част от отговорността. Ана, благодаря. Благодаря и на комисията. Би ми се искало комисията да направи повече. Би ми се искало да отправи силно политическо послание към държавите членки. Трябва ясно да заявим спрямо държавите членки, че не могат да продължават по същия начин, тъй като става дума за закрилата на особено уязвими лица. Аз съм разговаряла с компетентни служители, които са ми казвали, че нямат необходимите средства, за да проследяват положението, в което се намират тези деца. А ясно, че ако деца изчезват безследно, то те ще попаднат в лапите на престъпните мрежи. Държавите членки трябва да поемат своята отговорност в случая. Същото въжи и за комисията, но комисията не е достатъчно категорична спрямо държавите членки. Те трябва да поемат своята част от отговорността. Възмутително е това, че не се използва събирането на семейства в контекста на работата с децата мигранти. Става дума за деца бежанци. Те са оцелели при ужасяващи обстоятелства. Първоначално може да са били мигранти, но в последствие са станали бежанци и така и трябва да се отнасяме към тях. Трябва да поставим акцента върху децата. Виждала съм деца в беженски лагери в Гърция, например деца от семейства на езиди, които са били свидетели на ужасяващи зверства. Тези деца не получават никаква психологическа подкрепа. и може да ги сполети много тежка съдба, ако не се предприеме нищо или ако не се предприемат бързи действия. Всички тези деца, независимо от това дали са момичета или момчета, са преживели ужасяващи неща. Какво е положението в горещите точки сега? Колко деца пребивават там? Какво става в Либия? Наскоро разбрах, че в контекста на операцията UNAFOR MED се установява, че все повече деца пристигат от Бангладеш, от Марокко, от Нигерия и че пристигат все по-малки деца. Взима ли се това предвид? В най-тежко положение, според мен, се намират момчетата афганистанци, които биват третирани като мигранти. Тези момчета са били обект на особено тежка експлоатация, продължава да са обект на такава експлоатация, тъй като не се предприема нищо, за да им се помогне. Те не биват регистрирани, с, поради което лесно попадат в лапите на престъпните мрежи. Обръщам се към Киара и Стиван от двете генерални дирекции – Следващия път ще организираме заседанието си в по-подходящ момент, за да може да се проведе разискване с участието на повече колеги. Това съобщение на комисията е интересно, тъй като то се отнася и до много други области. Колегите ни със сигурност ще проявят интерес. Въпросът е много сложен, опира до много други належащи въпроси, като Европейската система за убежище и задържането, както и до въпроса за действията на държавите членки. Затова нека си отделим повече време, за да го обсъдим по-подробно. Междувременно колеги като госпожа Гомеш и госпожа Киничи, които проявяват интерес – ще продължат да следят работата по досието. Моля тези колеги да се свържат с нас, когато изготвяме графика си за по-нататък. Вероятно ще е добре да проведем това разискване в понеделник след обед, когато тук има повече хора. Няма никакъв смисъл да го водим с участието на толкова малко колеги, въпреки че аз самият бих могъл да запълня времето. Благодаря ви за работата ви, благодаря ви за отличното представяне. Благодаря на всички, благодаря на Ана, благодаря и на всички наши сътрудници. Приятна събота и неделя! С това приключихме работа за днес. Закривам заседанието. Следващото заседание ще е на 15 юни в страна.